good afternoon, colleagues. It is more than three o'clock and we are already late, so please have a seat. I'm not asking... Моля ви да вземете местата си. Няма да ви казвам да затегнете коланите, но все пак трябва да започваме вече. So, welcome to, to this uh, afternoon. Добре дошли на следобедното заседание. Ще пристъпим към гласуване по проекто становище възможностите на Европейския съюз за подобряване на достъпа до медикаменти. Докладчикът е Елеонора Мери. Моля ви да се подготвите за гласуване с картите за гласуване. Компромисно изменение 1. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Трето изменение за, против, въздържали се, приема се. Пето изменение за, против, трябва да вдигате ръка. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Електронна проверка по изменение номер 5. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 6. За. Против. Въздържали се. Приема се. Първата част беше гласуване, втората част кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2, кой е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 12, кой е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 15 за, против, въздържали се, приема се. 17 изменение за, против, въздържали се, приема се. 19 за, против, въздържали се, приема се. Електронна проверка, добре, електронна проверка, изменение 19. Начало на гласуването, край на гласуването. Отхвърля се. 23-то изменение за, против,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 Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 4. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 25. За. Против. Въздържали се. Приема се. 32. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 31. За. Против въздържали се, отхвърля се. 35 за, против, въздържали се, отхвърля се. 37 за, против, въздържали се, отхвърля се. 39 за, против, въздържали се, приема се. 40 за, против, въздържали се, Отхвърля се. Компромис 5. Кой е за? Против. Въздържали се. Електронна проверка. Начало на гласуването по компромис 5. Край на гласуването. Приема се. 49 за. Против. Въздържали се. Приема се. 50 за, против, въздържали се, отхвърля се. Електронна проверка по изменение 50-то, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 52 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка по изменение 52. Отхвърля се. Компромис 7. За. Против. Въздържали се. Приема се. 59. А, извинете, пропуснах изменение 56-то. Кой е за изменение 56-то? Кой е за 56-то изменение? Против? Въздържали се? Отхвърля се. И Изменение 59-то сега. Всъщност, ние вече гласувахме компромис 7. 59-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 61 за, против, въздържали се, всъщност отпада. 57. Първа част. Кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. Електронна проверка по изменение 57. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 62. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 64 за. Против. Въздържали се. Приема се. 65 за. Против. Въздържали се. Приема се. Електронна проверка по изменение 65-то. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 8. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 71. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се.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 против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, електронна проверка. Втората част на изменение 92. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Окей. Okay. Добре. Изменение 93. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 95. За. Против. Необходимо е да проверим. Изменение 95, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с голямо мнозинство. 97 за, против, въздържали се. Компромис А за, против, въздържали се, приема се. Компромис Б за, против, въздържали се, приема се. Изменение 54 за, против, въздържали се, електронна проверка, изменение 54, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с един глас повече. Доста близки са резултатите днес. Компромис С. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се 16-то изменение за. Против? Въздържали се? Приема се 20 за. Против? Въздържали се? Приема се сега окончателно гласуване по проекто становището като цяло. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Минаваме към втория доклад за гласуване. here. I have it, and I hope I have. Sorry. Okay, we continue. Продължаваме с годишния доклад относно дейността на Европейския омбудсман за 2015 година. Компромисно изменение А за, против, въздържали се, приема се. Изменение 14 за втора част, Оли, само. Кой е за? Против? Въздържали се, приема се. 17-то изменение за. Против, въздържали се, приема се. 18 за. Против, въздържали се, приема се. Компромис Б. Едно. Кой е за? Против? Въздържали се? Необходимо е да проверим. Начало на гласуването по компромисно изменение Б1. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение Б2. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Изменение 24, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 25, за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 26, за, 26 и 27 са идентични. Кой е за? Против? Въздържали се? Приемат се.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 Отхвърля се. Компромисно изменение C1. Кой е за? Кой е за? И така, кой е за? Моля да вдигне ръка. Против? Въздържали се? Отхвърля се. Компромисно изменение С2. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 30. Момент. 35-то изменение. Компромисно изменение С2. Искате проверка? Добре, проверка по С2, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с огромно мнозинство. Изменение 35 и 36. Кой е за? Против? Въздържали се? Приемат се. 37. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромисно изменение D1. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Компромисно изменение д 2 Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Електронна проверка по компромисно изменение д 2 Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 43. Кой е за?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 въздържали се, приема се 49 за, против, въздържали се, електронна проверка, тъй като не вдигате ясно ръка. 49-то изменение, начало на гласуването, край на гласуването. Пятьдесят и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 Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение. Сега трябва да гласуваме отделните изменения. Първо 66-то изменение и 67-то изменение, тъй като те са идентични и ще ги гласуваме заедно. Искате отделно? Добре. Първо 66-то за. They are identical. 66 и 67 са напълно еднакви, което означава, че трябва да ги гласуваме заедно. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърлят се. Електронна проверка 66 и 67. Начало на гласуването, край на гласуването, отхвърлят се 68 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 42. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 72. Електронна проверка. 42 изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с един глас.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 6 за, Okay. Okay. Let's be, let's be very... Нека да сме любезни към НЕП, към координаторите. Искате една минута или пет минути или колко? Сега можем да използваме тази пауза. Някой може да каже някой виец или да изпее нещо. Can I, can I just... Sorry, I think... but it is unusual to inter... Не е обичайно да прекъсваме гласуването. Започнахме, трябва да продължим. ЕНП е трябва да следват координатора си. Нека да продължим, моля ви. Председателката. Мисля, че те вече са разрешили проблема си. Затова шесто изменение от позоваванията кой е за, против, въздържали се, приема се. Седмо изменение за, против, въздържали се, приема се. 8 за, против, въздържали се, приема се. 9. Разделно гласуване, първа част за, против, въздържали се, приема се втора част за. Добре, първата част на изменение 9 е електронна проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Втора част на изменение 9. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Десето изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 11 с устно изменение. Виждате текста. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 15 изменение. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Електронна проверка, изменение 15, начало на гласуването, край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 16. Кой е за? Против? Въздържали се? Електронна проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме проекто доклада като цяло. Електронно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Благодаря на всички за това, че дойдохте с картите си за гласуване. Uh, следващата точка е становище относно тълкуването и прилагането на междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество. Това е становище изготвено от господин Мариас. Господин Мариас, имате думата. Може ли да минете към следващата точка? Казва господин Мариас. За кое становище говорим? Mr. I Just... Господин Мариас, току-що ви дадох думата като докладчик по следващата точка от дневния ред. This time I need a break. А сега аз имам нужда от пауза. Хал. Thank you, Madam Chair. Uh, can I use these? Мога ли да направя кратко изявление от името на НП? Да, разбира се. Дами и господа, госпожо председател, от името на групата на НП искам да кажа следното. Първото гласуване за подобряване до медикаментите. Това е изключително важен документ. Не искахме да гласуваме за него, но за съжаление окончателната част на процедурата, окончателният вариант на документа, по наше мнение, не беше сериозно разгледан, затова ЕНП не е удовлетворена от подготвителната процедура, поради което трябваше да гласуваме против. Съжалявам за това, съжалява и групата, но такава е нашата позиция. Председателката, да, това е демокрацията ние вече гласувахме и преминаваме към следващата точка. Сега преминаваме към становището. Надявам се, че господин Мариас вече е готов. Okay, then we, we do this without your contribution, I then. Later. Бихте ли ми дали думата по-късно? Разглеждането на това становище трябва да бъде днес предвидено е за днес отдавна. Крайният срок за изменение е 12, 21 ноември и гласуването в комисията 5 ще бъде на 24. След това ще влезе в пленарна зала. На 24 януари в комисията, а след това ще влезе в пленарна зала. Господин Мариас не е готов да вземе думата. Има ли някой от докладчиците в сянка, които искат да се изкажат? Ако не, да, имате думата. Благодаря, Сесилия. Странно е да реагираме на становище, след като не сме чули изказването на докладчика по становището. Групата на социалистите и демократите счита проекто становището като добра отправна точка и добра основа, за да се предвиди по-добро вслушване в гласовете на избирателите. Първият общ коментар от наша страна е, че по-доброто законотворчество означава подобряване на системата и не трябва да се разглежда като ефемизъм за примахване на гаранциите относно най-вече правата на работещите, а като възможност гражданите да могат да участват и техните тревоги да бъдат отчетени в по-голяма степен в законотворческия процес. Освен това, законодателните актове да бъдат по-разбираеми и достъпни за гражданите. Не бива да се допуска засилване на позициите на лобистите, трябва да се отчитат гледните точки на гражданското общество. За мен беше удоволствие да видя, че има призив за по-голяма прозрачност, например по спорните преговори по споразумението ТИТИП. С американските избори, техния резултат, може би ТИТИП ще остане в историята, в миналото. Има доста петиции, които постъпват в нашата комисия, свързани с прозрачността по търговските въпроси и отношенията между САЩ и Европейския съюз. И ние трябва да настояваме за такава прозрачност, както по преговорите по ТТИП, така и по други подобни преговори. Като комисия по петициите, ние също трябва да имаме предвид колко ще струва това, ако няма предприемане на мерки на равнище Европейския съюз. Има съображения, които са свързани с една или две държави членки, където може да има също и е, по случай на по-слабо прилагане на законодателството и това е, е в ущърп на гражданите, затова хората се обръщат към нашата парламентарна комисия, е, за да бъдат защитени техните права. Затова ние трябва да настояваме да се види точно колко ще струва непредприемането на действие на равнище Европейския съюз, тъй като има а, такива разходи, да има бездействие, както се вижда редовно в петициите на гражданите. Гражданите най-често са най уязвимите плащат а, за последиците. Ние ще предложим доста изменения, надяваме се, че те ще бъдат разгледани от докладчика и очакваме да работим съвместно с докладчика, за да изготвим едно добро становище, което да бъде включено в работата на Комисията по конституционните въпроси и на целия Европейски парламент след приключването на процедурата. Председателката, благодаря ти, Ют, за изказването. Но Комисията по конституционните въпроси не е водещата комисия по това досие, а по-скоро Комисията по правните въпроси. Юри. Дали сега докладчикът по становище е готов да вземе думата? ότι έχουμε και τη συζήτηση αυτής της σημαντικής... Не си ви дал сметка, че ще говорим за тази така интересна точка, за тази интересна тема. Разбира се, аз също ще слушам другите докладчици в сянка. Искам да чуя техните забележки, за да може да изготвим един балансиран доклад, който да държи сметка за всичките становища, всичките виждания, за да може да получи максимална подкрепа. Разбира се, на европейско равнище по-доброто законодателство има два аспекта. На равнище законодателство трябва да имаме добре балансирано социално законодателство от гледна точка на социалното. Това е казано в първия път, първата точка. Имаме решение на Европейския съюз, законодателство, което много често създава проблеми и което не винаги помага за, за заетостта, което често води е, и до известни напрежения и вземане решения, които не подкрепят интересите на по-голямата част от е, гражданите. Така че първият елемент това е едно балансирано законодателство от цялна гледна точка. Втори аспект е, е заетостта. Трябва да се вземат решения, които да насърчават, да помагат за създаване на заетостта защото сме в една ситуация на продължителна, продължително безработица и социална бедност, така че трябва да може законодателството да позволи да се прекрати това, тази безработица и това неравенство. Това е записано в точка 4. Другия въпрос, това е ТТИП. Това е споразумението, което според мен не спомага за развитието и растежа в Европа. Едновременно с това отваря широко вратата на мултинационалните а, компании, а, създава също една съдебна извънсъдебна система, която поставя под въпрос системите на държавите членки и поставя в затруднено положение земеделието. И сега с избора на Тръмп и това, което става в Штатите, може би няма това споразумение да се осъществи. И аз лично смятам, че това ще бъде добро за европейските граждани, по-специално гръцките. А за да се върнем на законодателството и а, споразумението с а, Съединените щати, смятаме, че ще трябва да има повече прозрачност. Смятаме, че трябва да има и по-засилено участие на европейските парламентаристи, а също така и на европейското гражданство и на социалните партньори. Тоест всички тези, които са пряко заинтересовани и засегнати от а, това споразумение. Има и други въпроси, които касаят сътрудничеството между парламента и съвета. Това са двете, закон... двете законодателни органи и трябва законодателите да сътрудничат, да работят заедно, да няма проблеми, за да може ние като европейски депутати, като първи, е, първи избор на, е, изборен корпус на Европа, ние да спомогнем за по-добрия живот на европейските граждани. И има още един въпрос. Накрая, това е ролята на експертите. Това е нещо много важно, разбира се, но трябва също е, да има регламент, за да може тези експерти наистина да спомогнат за изграждане на добро законодателство. Трябва също и да се отдалечим от тази законодателна, деполитизирана е, закон, процедура, защото ние прилагаме практика, когато вземаме решение. На практика да, е, ние правим избори. Това са основните точки на този доклад. Аз си слушах с голямо внимание това, което казах е, колегите. Ще изслушам и тези, които ще се изкажат сега и съм напълно отворен за техните е, предложения за изменения, за да постигнем един балансиран доклад и който да бъде прият от голямото мнозинство колеги. Благодаря. Аз също ви благодаря, казва председателката. Сега давам думата на Петър Яр. Благодаря. Аз като докладчик Сянка имам малко забележки. Би било хубаво нашето становище да е подробно и да бъде взето предвид най-напред. При правоприлагането. Всичко започва с правоприлагането. Има нужда от промяна на законодателството и според мен ролята на нашата комисия се подценява. А ние сме първите, които получават оплакванията на гражданите, които много добре разбират какво функционира на практика и какво не. По-добро сътрудничество с комисията. Това си пожелавам. Конструктивен диалог. Това е което ни трябва. И когато видим, че нещо не функционира на практика добре, <clears throat> тогава трябва да действаме, въпреки че нещата могат да съответстват на закона. А, значи, изводът е, че законът не е поставен добре. На второ място. Подобряване на прозрачността. Имаме увеличаване на скептицизма в Европа. Прозрачността е важна, защото това означава по-добро обясняване какво правим. Това е лекарството. Нещата трябва да са обяснени и да се прилагат добре, но от друга страна, прозрачността не трябва да възпрепятства функционирането на закона. Ясно е обаче, прозрачността е елемент на демокрацията. Така че, е, тук смятам, че докладчикът върви в правилната посока. Радвам се на бъдещото сътрудничество, надявам се заедно да постигнем един добър доклад. Нашата воля е на лице. Благодаря. Thank you, Peter. I have, I have no more speakers on my list, so I think we can... Няма колеги, които да искат да се изкажат, така че мисля тук може да приключим с а, изказванията. Господин Мариас, имате думата отново. А, най от... Съвсем накратичко искам да благодаря на колегите, които се изказаха. Аз разбира се разполагам с техните забележки по това становище и ще ги взема под внимание. Сега чакам да видя какви са предложените изменения и ще помоля още веднъж колегите да ме извинят, защото, както казах, аз се бях съсредоточил върху е, доклада, омбудсмана и гласуването, е, което се състоя и не си бях дал сметка, че е, има и становище за по-доброто законодателстване, което трябва да бъде обсъдено, така че извинете, че внесах малък смут. Item 15. Item 15 has been Точка 15. Тя е отложена, защото самата визита беше отложена. Колегите искаха тази визита да се състои, но те не дойдоха. И така отложихме тази визита. Ще говоря на това, за това на срещата на координаторите. Но по точка 16 ще говорим за визитата в Словакия. Тя се случи на 22-23 септември. Това беше много интересна визита. Много интересно посещение. Няма смисъл да не влизам в подробности. Вие имате проекто доклада. На 7 ноември е крайният срок. Беше крайният срок за коментарите. Е, всички коментари са включени в текста, нямаше възражение, а сега колегите могат да изпратят предложения за изменения към препоръките. Значи не към текста на доклада, а към предложенията, а към, извинявайте, към препоръките. И ако обичате, сторете го до 15 на ноември, това е следващия вторник, сторете го чрез имейл, попълвайки един формуляр, който бе разпратен вчера от секретарията. На словашки и на всеки друг език, който се поръча от колегите, ще бъде преведен доклада. Няма да, както казах, не навлизам в подробности, само ще кажа, че препоръките са срокът за измененията е 10 е 15 октомври. Това беше срокът, за да може да имаме е, извинявайте, 15 ноември поправя се ораторката, е, за да може да гласуваме в последствие. Това е. Сега може да продължим с точка 17. Това е петиция 1049 от ЛЛ с няколко подписа относно преразглеждането на многогодишната финансова рамка. Вносителят е сред нас и той е секретар на и секретарият на италианското представителство на новата сделка, на новото споразумение за Европа, също е тук. Имате думата. Е, come si fa? Ed era acceso. Sì. Eh, noi eh, promotori della... Ние, автори на петицията New Deals for Europe, сме твърдо убедени, че най-добрият начин за да получим консенсуса на гражданите, това е да развиме някои реформи в рамките на договора за Лисабон. Европейския фонд за стратегически инвестиции е една добра стъпка в правилната посока и от много години, след много години политика на економии приоритет беше даден на растежа на, на конкурентоспособността и заетостта. Финансовите обаче средства са недостатъчни, за да може да се справим не само с проблемите, свързани с е, безработицата, 20 милиона безработи в Европейския съюз, но също и новите предизвикателства, като миграцията и външната политика на Европейския съюз. Европейския съюз има нужда от нови собствени ресурси и чрез една инициатива, предложена от поне една трета от държавите членки в рамките на засиленото сътрудничество, може да бъдат получени по четири начина такива средства. Първо като такса върху финансовите транзакции, за да се прекратат спекулациите, финансите в спекулации и да се покрият разходите на, на щетите, които са нанесени на гражданите и за да се осигури едно социално и екологично развитие. Второ, една, една такса за емисиите на въглерод, използването на а, изкопаеми а, горива и да се възползваме също и от ниското, ниската цена на петрола. На трето място тези такси могат да гарантират издаването на европейски бонове от Инвестиционната банка на Европа. Четвърто, е, документите, които Европейската банка може да получи в рамките на квантизинг, изискванията за нови собствени ресурси. Има две неща, които са много важни в момента. Ревизията на многогодишната финансова рамка и за приключването на, на работата на групата по, висши, е, групата по собствените ресурси това е, е израз на усилията на гражданското общество, което иска да каже, че в момента се действа. Европейския парламент може да играе една много важна роля при, а, е, за осъществяването на очакванията на хората. И тук искам да подчертая, че Европейската, Европейската комисия изрази своето становище по нашата петиция. Бих искал да кажа, че предвид, че някои е, държави се противопоставят на увеличаването на собствените средства на баланса на Европейския съюз, една група държави и членки може да започне един процес за увеличаване на собствените ресурси, като прилага стандартите на засиленото сътрудничество. И този елемент е, е нещо неизвестно, неизвестен елемент в позицията на е, забравен в позицията на Европейския парламент. И в момента тече такът преговори между десетина, десетина държави членки за установяване на такава такса върху европейските а, транзакции и вече на напреднал етап. Съществуват и такива възможности за таксата върху а, емисиите на въглероден двуокис и новите ресурси, които могат да се ударят от тази такса, могат да бъдат отидат в Европейския фонд за стратегически инвестиции, предназначени за е, държавите, които участват в това. Така че националните ресурси, които идват от тези такси, могат да бъдат изпратени в Европейския фонд за стратегически инвестиции и да способстват за възобновяването на растежа в нашите страни. А освен това искам да подчертая това, че издаването на бонове, европейски бонове е възможно при условие, че дебитът бъде гарантиран от съответните ресурси, еквивалентни ресурси. И е, таксата върху европейските транзакции 30 е милиарда годишно и карбон такс 50 милиарда могат да позволят да се справим с, а, именно с издаването на тези европейски бонове. И в заключение искам да кажа, че тази петиция не е само моя иници... лична инициатива, е резултат от една кампания, а, която започна през 2012 година и беше започнато 10 комитета в 10 различни европейски страни и е подписано от 68 неправителствени организации, 13 синдикати, няма да ги цитирам един по един, 126 синдикати в Лил, Ром, Торино и така нататък, 47 личности от света на политиката и културата, и много кандидати за президенцията на Европейската комисия, които се състезаваха през 2012 година. Благодаря. Благодаря. А сега искам да дам думата на представителя на комисията да вземе отношение по тази точка. Благодаря. Казвам се Тило Маурер, аз съм от Генерална дирекция бюджет и се занимавам с финансовата многогодишна рамка и собствените ресурси. Благодаря за тез, този текст. Вие получихте още през юни отговора на комисията. По принцип ние приветстваме и вашата инициатива и вдъхновение. Междувременно, е, средносрочния преглед се случи, бяхме, изпратихме предложения и много от нещата, които предлагате вие, ние сме ги взели предвид. Много неща, които са отразени в петицията, а ние сме подкрепили, например, продължаването на ЕФСИ продължаването на политическите приоритети в областта на заетостта, на миграцията, така че комисията наистина в рамките на, на бюджета, в рамките на многогодишната финансова рамка предлага укрепването на механизма за гъвкавост в рамките на многогодишната финансова рамка. Сега за собствените ресурси. Естествено, вие съзнавате, че комисията участва активно в групата на високо равнище Монти е, за собствените ресурси. Въпросите, които засягате, те се анализират FTT, е, т.е. сътрудничество с, е, за този данък за върху финансовите транзакции не е игнориран, но държавите членки решават, че ще работят по този въпрос и че е възможно, но, но в момента не се обсъжда възможността за собствени ресурси от FTT. Трябва да се види как ще приключат разговорите. Във всички случаи от правна гледна точка за момента няма затворени врати, но дебатът не върви в тази насока. И така, по отношение на средносрочния преглед и по отношение на решението за собствените ресурси, за момента тук нямаме пробив, нямаме резултат. Явно ще трябва да се изчака по-дълъг времеви хоризонт, който ще покрие и следващата многогодишна финансова рамка. Ще се започнат подготовка за, за преговори, за размишления като се вземат предвид приоритетите, структурата на многогодишната финансова рамка и структурата на приходите. Това ще са основните <clears throat> точки за размисъл, когато ще се говори, когато ще се правят предложения за следващата многогодишна финансова рамка. Благодаря. Сега за институционалния аспект – за процедурния афект, аспект. И ясно е, че е важно да се обсъди участието на парламента както по отношение на разходите, така и по отношение на приходите. Да. Така че това също, този, тези аспекти няма да бъдат игнорирани. Сега колегите имат възможност да вземат отношение госпожа Капесон. Благодаря. Е, най-напред ще помоля петицията да стане открита, отворена, защото смятам, че ще бъде полезно да чуем е, вижданията и на други важни комисии. Икон, например, бюджета, заедостта, които по всяка вероятност ще подкрепят тази идея. Така че аз бих казал, че подкрепям тази петиция. Приветствам а, това, че комисията е готова да дискутира по този въпрос, защото, както казах, авторите на петицията има най-различни предизвикателства, с които трябва да се справим. и Имаме нужда от повече Европа, за да се справим с предизвикателствата, националните финансови ресурси е, трудно ще ни позволят да се здобием със собствени ресурси, така че това може да е един голям шанс за, за, за успех, така че трябва да ползваме подкрепата на останалите групи и се радвам, че имаме такава подкрепа и ще може да работим ръка в ръка с Европейската комисия. Speakers on my list няма други колеги, които да се изкажат. Това е малко странно. Пит, Петър. Erstens liegt es daran, dass äh, ich natürlich äh, mit der Kollegin völlig übereinstimme. Аз съм съгласен с колегите. Странна е ситуацията. Е, имам предвид това, че едни и същи е, държави членки искат е, все повече ангажимент от Европейския съюз, а пък а пък не изпълняват своите задължения. Сега за собствените приходоисточници, да, това е интересно, вносителят говори не само за разходите, където са необходими повече средства от Европейския съюз, а говори и за собствените приходоисточници. Това са полезни вдъхновения от негова страна. Както казва комисията, от правна гледна точка няма затворени врати, но държавите членки също и не отварят врати по този дебат. Сега данъка върху финансовите транзакции – аз също смятам, както вносителя, че това е възможност, този данък е възможност за покриване на част от дълга на държавите членки. И когато става въпрос за това, не чуваме главно мълчание от страна на държавите членки нещата не би трябвало да продължават така, защото в крайна сметка собствените приходоисточници ще секнат за Европейския съюз. Благодаря, Косолино. Confermo l'opinione anche degli altri colleghi. Mi pare che non dobbiamo lasciare... Струва ми се, че не трябва да забравяме тази е, петиция. Единствено трябва да оставим отворено. По тези теми е полезно да използваме да продължим този жив дебат, като приканим също и другите комисии, но също да се опитаме да проведем и разговор с, с гражданското общество, което ще може да се изведе по тези теми, които са много важни за изграждането на бъдещия идентитет на Европейския съюз. Ето защо наистина благодаря авторите на петицията, работата, която са извършили. Споделям напълно всичко това и знае, че трябва да направим усилия да запазим открита тази петиция и по време на дискусията, която ще има и следващата година, трябва да проведем един дебат по този въпрос. Excellent. Now colleagues are waking up. This is very good. I'm now happy to extend the floor. Добре. А сега давам думата на Яс, Яс Фернандес. Much, uh, Благодаря. Въпросът за европейските облигации. Искам да подчертая, че Европейският съюз може да издава такива облигации, но трябва да са спазени определени условия. Тоест, ако може да укрепим многогодишната финансова рамка, да укрепим и, и вдигнем е, таваните, то тогава може да издаваме европейски облигации. Аз <clears throat> благодаря на, на вносителя. Бих искал петицията да остане отворена и бих се обърнал с молба на коми... към комисията да предприеме съответните мерки по отношение на собствените приходоисточници, по отношение на инвестициите в публичния сектор и по отношение на европейските е, на еврооблигациите. Благодаря. Господин Калве. Калбет, жамбон. Thank you very much. Which language can I speak? Any language of the 20... Как... На кой е език да отговоря? На в който искате език официален за Европейския съюз. <clears throat> Аз бих предпочел, например, шведски от, от време на време. Аз мислех, че испански не е, е позволен. А, когато моят приятел говори английски, аз го разбрах на испански, не винаги го разбирам. Продължава на испански. Е, от името на нашата група, аз съм всъщност единственият тук с председателката на групата която е неутрална. Най-напред искам да кажа, че сме много горди, че говорим в Пети за тази инициатива, която е, засилва нашата възможност за инициатива в този парламент, парламента. Тази законодателна европейска инициатива не е както често се занимаваме с древни проблеми, но тук ние предвиждаме една широка юридическа рамка. Така че аз подкрепям тази петиция, подкрепям всичко, което може да направи комисия Пети, за да засили, да подкрепи това предложение. И след като подкрепим и това движение, ще има, разбира се, някои разлики, нюанси между социалисти, либерали и други, които, разбира се, може е, такива разлики да се появят, но все пак това е едно предложение за една по-добра, по-федерална Европа, ако ми разрешите, по-солидарна Европа. Така че аз просто искам да кажа, че всичко, което може да направим като комисия Пети, е, най-напред искам приветствам авторите на петициите, но съм щастлив, че комисия Пети именно се занимава с този въпрос и имате моята пълна подкрепа. Благодаря. Чудесно. Има ли други колеги, които биха желали да се изкажат? В такъв случай бих искала да ви кажа, че вие имате вече пред себе си писмо от представители на Комисията по економическите и парични въпроси. То пристигна днес. Поискахме комисията по заедостта също да участва по този въпрос. Бюджетната комисия вече даде своя отговор през месец септември. Те се съгласиха, че е необходимо повече парламентарно сътрудничество по тези проблеми. Те също споменават важността на междуинституционалната конференция, която беше проведена през месец септември на настоящата година относно бъдещето финансиране на Европейския съюз с участието на представители на националните парламенти. Те обсъдиха въпроси, свързани с публичните финанси и в частност бюджета и неговата приходна част. Имам предвид бюджета на Европейския съюз. Също се предвижда и преразглеждане на годишната финансова рамка а, с акцент върху система за собствени ресурси. Двете, двата данъка, предложени от а, вносителя на петицията, се имат предвид и а, заслужава да бъдат разгледани. Комисията също в своето становище казва, че реформата на собствените приходоисточници не трябва да изпреварва предстоящото при разглеждане на многогодишната финансова рамка и за евентуална промяна на решението, свързано с собствените ресурси. Днешното писмо, което е много положително, много а, добре е написано от а, господин Култери, който е председател на ЕКОН. А, в писмото се казва, че все още не е обсъден този въпрос а, в ЕКОН, но се разглежда въпроса за създаване на фискален капацитет за еврозоната. Освен това подчертава, че при сегашните договори няма правомощия парламента, но Европейския парламент винаги е подчертавал, че трябва да има отчетност и то на ниво там, където се вземат и изпълняват решенията и че Европейския парламент е пряк представител на европейските граждани на европейско ниво. И в заключение казва, аз ще предам комис... петицията и приложените към нея анекси за по-нататъчно разглеждане. Той се надява, че ще може да се допринесе за допълнителните разговори в рамките на Комисията по петиции. А сега, чрез тези цитати от писмото, аз съм информирала представителя на вносителите. Thank you, Chair. Thank you very much. Uh... Благодаря, госпожо председател. Както вече казахте преди малко, посещението в Таранто беше отложено. Аз трябваше да участвам в работата на делегацията. Извинете, но ние не обсъждаме този въпрос в момента. Ние обсъждаме петиция а, извинете, не съм ви разбрал правилно. Съжалявам. Председателката. Искам да дам да, думата отново на вносителя на петицията. Бихте ли реагирали на чутото от страна на комисията и от колегите и това, което прочетох от писмото на колегата ми от Комисията по економическите и парични въпроси. Благодаря. Благодаря на всички тези, които се изказаха. Всички дадоха положителна оценка на нашето предложение. Тъй, че моето, моята молба е петицията да остане отворена и различните предложения да бъдат разгледани от е, компетентните комисии и от е, Европейската комисия също. Искам да подчертая също факта, че има едно движение отдолу, което иска повече собствени ресурси в европейския е, баланс, в европейския бюджет. И някои държави членки може да се противопоставят на финансовото е, финансовите участия в европейския бюджет, е, в еврозоната и чрез е, инструмента за засиленото сътрудничество, ние смятаме, че е възможно да се извърши една първа стъпка напред и после се надяваме през 2020 година ще се увеличи чувствително тези, ще се увеличат тези средства в европейския бюджет. Благодаря. Thank you very much. Благодаря ви. Колеги, нека да обобщя. Искам да се обърна към вас като вносител и да ви благодаря най-сърдечно за вашия конструктивен принос за разглеждането на въпроса за многогодишната финансова рамка, мисля, че вие като граждани на Европа сте изпълнили по чудесен начин своя дълг, внасяйки тази петиция, тъй като се умяхте да повлияете на работата, която се осъществява в момента в тази сфера. Вашата петиция се взема предвид не само от Комисията по петициите на Европейския парламент, но и Комисията по бюджета, по економическите въпроси, по заетостта, както и от Европейската комисия. Вашата петиция е в сърцевината на работата, която се върша на европейско равнище в тази област. Благодаря ви отново. Не е толкова често явление един носител на петиция да се умее да да даде такъв сериозен принос. Благодаря ви. Искам да ви уверя, че Европейският парламент, както чрез групата на високо равнище по собствените приходоисточници и по време на диалога с националните парламенти, ще работи интензивно по проблемите, повдигнати от комисията. Е, петицията. Петицията ще остане отворена и ще продължим да работим на базата на това, което вие сте представили. Виждам, че повече колеги се присъединяват към нас. Извинете, госпожо председател, не успях да дойда на време. Ние не сме пълноправни членове на Комисията по петициите, само заместници, били сме в заседание на други комисии, така че трябваше да паднем като с парашут сега в залата. Мога ли да кажа няколко думи? Виждам, че вносителя на петицията а, се усмихва и кима утвърдително с глава на моите заключителни думи. Искам да ви кажа, че днес разполагаме с време. Е, и Хуан Фернандо, когато вие идвате в нашата комисия, за мен е удоволствие да ви дам думата. Благодаря ви, скъпа Сесилия. Ще бъда кратък. Искам да кажа, че не е за пръв път. А, а, мога да поздравя с а, добре дошли а, хора, които са мобилизирани положителна енергия, за да поискат един нов договор за Европа. Всеки път в комисията по петициите, когато сме обсъждали подобни въпроси, сме приветствали идеята да се съчетаят различните инструменти, които са на лице, като планът Юнкер, който се нарича инвестиционен план за Европа, както и оптимизирането на Европейския фонд за стратегически инвестиции. Ние се нуждаем от политика, която да благоприятства растежа, за да може европейската економика да се съживи, да има устойчиво развитие, но наблюдаваме същите модели. За съжаление, няма резултати. Вместо да се увеличи бюджета на Европейския съюз и на ЕФСИ, като се въведе, например, данък върху финансовите транзакции или въглероден данък, това, което наблюдаваме, е по-скоро преразпределяне на средства, които идват от други бюджетни редове. Ето защо петицията, така както беше представена от New Deal for Europe, е много своевременна. В 2016 година, която се преразглежда многогодишната финансова рамка. Европейският парламент настоява за увеличаване на бюджета, за създаване на работни места, истински нов договор за Европа, като се отчитат предизвикателствата. Председателя Юнкер каза, че сега това, което се прави, е от съдбовно значение, тъй като сме изправени пред екзистенциална криза и трябва да се справим с екзистенциалните предизвикателства. Ние благодарим на вносителите на петицията, бихме искали тя да остане отворена и Европейската комисия най-сетне да предприеме действия, като се въведат нови приходоисточници или като се имитират еврооблигации, като се увеличи многогодишната финансова рамка. Аз многократно а, съм а, се присъединявал към подобни инициативи. Благодаря ти, Сесилия, за това, че беше толкова щедра с времето за изказване. Аз се спомням, когато ти беше председател и когато също се проявявал а, същата щедрост. Следващият оратор. Може би нещата не са чак толкова различни. Ние работим съвместно по реформата на регламента Дъблин. Ще я продължа на италиански язик. Искам да благодаря за това, че тази петиция беше представена. Много от нас вече бяха подписали и се бяха ангажирали да подкрепят по време на изборната кампания през последните европейски избори съдържа една подновена, подновена амбиция пред предизвикателствата, пред които сме справени и успяхме поне да се справим с последните четири месеца с Брекзита го преживяхме и тази сутрин, а пък преживяхме и избора на американците което е отива отвъд това, което се очаквахме. Но искам повече от днес, повече от всяко е необходимо това нещо да върви напред и е необходимо, защото според мен е единствения начин, за да може да се постигне да накараме хората да разберат за какво служи в ежедневния живот, пред техните ежедневни главоболия Европейския съюз и какво може да се направи конкретно за тях. Другото, което е още е по-важно е да си дадем сметка, че когато петицията говори за собствени ресурси, по-специално когато се говори за карбон такс, за, финансовите, за таксата върху финансовите транзакции, това е нещо много важно. Защо е важно? Всъщност, ние, федералистите, бих, каз, бих казала, сме убедени, много убедени, че предизвикателствата са не само европейски, но и глобални, че, трябва, че може да се намери решения и на национален мащаб. Даваме си сметка, че в момента, който даваме на Европейския съюз възможност да намери решения по въпросите за миграцията, за жестоката данъчна конкуренция между държавите членки на една и съща, един и същи съюз, една политиката на вътрешната политика за сигурност, виждаме как стоят нещата там по въпроса за економическите и социални политики, по които трябва да, на които да, да дадем отговор. Се, това са все въпроси, които ние искаме Европейския съюз и работим Европейския съюз да може да намери общи отговори, когато е необходимо, но в същото време трябва да се справим с един а, бюджет, който е твърде слаб. В Италия ние казваме, когато искаме, а, как искаме да е едно Ферари да върви с двигател на чинкоеченето на малкото фиатче. Така че е, съм убедена, че може да е полезно да накараме да разберем хората е, колко е спешно този проект да бъде осъществен. И ние усещаме и а, е, тази отговорността а, да доведем до края този процес на интеграция, който не, не, не, не успя до някъде. И така че много ви благодаря и ще съм доволна наистина тази петиция да остане открита. Now, Бенифе има думата. Благодаря, госпожо председател, госпожо Викстром, за тази възможност. Аз също искам да продължа на италиански язик, тъй като вносителят е от Италия. Той всъщност беше председател на... И като федералист на европейски мащаб, аз също участвах в работата, която доведе до изграждането на тази инициатива на, граждани, на европейските граждани, която, която беше предшественик на тази петиция. Това е една петиция, която вече беше подкрепена и на предишно изслушване. И съм много доволен, че по това вече беше казано съвсем ясно, че е, трябва тя да остане отворена, защото е един инструмент за мобилизиране на дискусии, важни дискусии за, по всичките теми, които вече бяха цитирани от колегата за собствените ресурси, за социалната политика, за трайна социална политика, чрез нови фондове за финансиране, нови източници за финансиране на Европейския съюз. Обеден съм, че най-вече от гледна точка на един компонента на Комисията по заедостта и социалните дейности, това е много важна тема, много важни теми в момента, в който ние определяме проекти за изграждане на системи за welfare, за европейско благоденствие, общо благоденствие, както предложението за решаването на въпросите с безработицата в еврозоната, проекти като за гаранцията за младите, темата за ресурсите, изграждането на истински план за инвестиции, който отива отвъд нещата, което все още е, отвъд плана на Юнкер, мисля, че това е една много актуална тема. Така че петицията е полезна и трябва да остане отворена, защото темите, които тя разглежда и подставя, е, искат се още силни отговори от страна на институциите, от комисията, а също и от наша страна в границите на нашите компетенции. Е, държавите член, членки и правителствата по някой път са е, много твърде, е, много късно започват да участват, което е, на, е нещо негативно за Европейския съюз. И това, което искам да подкрепя като европейски федералист, също и като парламентарист, искам да благодаря на Лучи Леви и всички, които, тези, които участваха и работиха по тази петиция, за да може тя да бъде представен и да, обсъждане днес, защото знае, че остава още път, който трябва да извървим заедно и може да го направим, ако продължаваме да използваме този инструмент. Един полезен, важен инструмент, както казах, също и да поддържаме и дебата. Имаме нужда да обсъждаме открито тези теми, да преопределим нашите правила за, за бюджет, за да имаме нови възможности, за да има един допълнителен бюджет за еврозоната, да имаме собствени ресурси, капацитет за инвестиции, допълнителни инвестиции. Това са все теми, които са в сърцето на европейските граждани и трябва да продължат да бъдат в сърцето на нашия дебат. Благодаря ви много. Много е лесно да председателстваш заседание, когато всички са съгласни. Ние всички сме на мнение, че а, това е много положителен, а, ползотворен принос. Аз вече благодарих на вносителя. Мисля, че може да се върнете в Италия с а, чувството, че вие като гражданин сте дали изключително важен принос към работата, която ние осъществяване на всички равнища на Европейския съюз, във всички институции. А това не се случва толкова често. Благодаря ви, че дойдохте, благодаря ви, че бяхте тук с нас днес след обед и ви желая успешно връщане у дома. Колеги, сега съм добро настроение. Можем да, имам, да направим една кафе пауза. Не, господин Терека Абрас. Вие сте щедра с мен и аз ви благодаря. Съжалявам за предишното ми включване. Пристигнах твърде късно, защото идвам от друго заседание и не знаех до коя точка сте стигнали в дневния ред, така че се извинявам. Сега по същество. Вие казахте, че е, е отложено посещението в е, Таранто. Знаете, че аз трябваше да участвам в е, делегацията. Бих искал да кажа, че е жалко, че беше отложено посещението. И искам да кажа три кратки неща. Първо, Жалко е, че подобно посещение не можа да се осъществи, тъй като не всички колеги можеха да присъствах. Второ, според мен отлагането беше съобщено твърде скоро, преди да започне и което беше изненада за унези, които очакваха с нетърпение това посещение и това не е много добра атестация за нашата комисия пред хората, които ни очакваха там. И трето, имате ли вече дата, на която да се проведе това отложено посещение? I also regret. We share this frustration. Да, също съжалявам. Ние споделяме това разочарование, което споделихте и вие. Това създава лошо впечатление обаче за Европейския парламент, ако в едно такова посещение могат да участват само един-двама души. Ние трябваше да направим посещението на 2 до 4 ноември в Таранто, Италия. Вие, Талика Брас, трябваше да участвате в него. Госпожа Питера трябваше да участва, както и господин Косолино, като ексофисио член госпожа Еви. Целта беше да се запознаем с проблемно предприятие в Таранто. И е жалко, че много хора се отказаха в последната минута а, ако направите такова кенселиране 4 седмици преди да започне посещението, дължим а, да платим а, на а, преводачите, въпреки че не сме използвали услугите им, което е в ущърп на дънакоплаците. Затова трябва да сме изключително дисциплинирани. Не можем а, да пилеем парите на денокоплаците. да и не можем да създаваме лошо впечатление за Европейския парламент, ако отидем на подобно посещение с един-два депутата и цяла армия преводача, и Това създава отрицателно виждане а, за Европейския парламент, преди на имиджа на Европейския парламент и не можем да си го позволим. Така не можем да будем доверие. Имаме правила за дейността на комисията. Всички сме ги приели. Всички политически групи са участвали в разработването им. Договорили сме се по тях съвместно, взето е решение. Съгласно тези правила за дейността ни, аз реших да се отиде само с членове, които са екс-офисио членове. Не е добре. И дори не е и позволено Да, трябваше да се отложи, защото нямаше смисъл. Проблемът е, че хората някакси се изпариха от групата. Постепенно всички се отказаха. Мисля, че трябва да се гледа по-сериозно, когато организираме подобни делегации. Аз ви изпратих незабавно а, послание, че съм съгласен с отлагането, тъй като това вече нямаше смисъл. Но имате ли нова дата за посещението? Тъй като хората ни очакват и със силно желание очакват нашето посещение. Не, сега ние трябва да поискаме групата, координаторите да обсъдят този въпрос. Това е което предстои да се направи. Аз като председател на тази комисия не мога да взема еднолично решение, нито пък секретариатът може да го направи. По искане на колегите ние ще обсъдим този въпрос на някои от следващите заседания на координаторите. Не сме го предвидели в дневния ред за днешното заседание на координаторите, но ще го включим в дневния ред, когато кажете, че искате да се обсъди въпроса, съгласно правилника ни. Да, да, да, точно това искам. Да, ще го направим. Маргарет? Е, искам също да взема отношение в това открито заседание. Това, което не се разбира, според мен, е, че подобни посещения не са същото като делегации, които се изпращат от други комисии. Била съм в такива делегации, когато има само двама а, души. Например, при предишното ни посещение в Италия бяхме само двама души. И а, хората останаха въпреки това с убеждението, че някой се вслушва в това, което те казват. Секретариатът а, трябва да има и план за извънредни ситуации. Ако ЕНП, например, не могат да изпратят е, човек, е, може някой друг е, да ги замести. Ауди, социалистите. Ако правилата са такива, лесно е хората да се отказват. Председателката не е чак толкова лесно. А, аз а, а, високо ценя господин Абраси, който остана до последно, въпреки че всички други напуснаха а, и се отказаха от ангажимента и останаха само екс офисио членовете на групата. Но това не е форума, на който да обсъдим този въпрос. Ще го обсъдим на заседание на координаторите. Но тъй като господин Абрас искахте да поставите този въпрос, ви дадох думата, защото бяхте така добър да останете до последно. Сега можем да направим е, кратка пауза до заседанието на координаторите, което ще започне точно в 5 е, часа, нито минута по-късно, тъй като имаме много дълъг дневен ред.